Председателят. Добър ден. Добър ден, колеги и колежки. Откривам заседанието. Дневният ред включва като първа точка днес позицията на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа. Давам думата от името на съвета на, на госпожа Николина Бърняч. Заповядай, Николина. Имаш думата. Добре дошла и на госпожа Шуица, заместник председател на Европейската комисия. Благодаря. Господин председател, уважаеми членове, благодаря ви за възможността да се обсъди проекта за бъдещето на Европа. Той се появи миналия месец като основа за дебатите и за оформяне на позицията. Както вчера министър Плен, Пленкович ви каза, що се отнася до съвета, ние уточняваме нашата окончателна позиция. Знаете, че през декември съвета ни даде насоки в тази връзка. Вярваме, че трябва да се даде приоритет е, на изпълнението на стратегическата програма 2019-2024 година, съгласувана през юни миналата година, за да се постигнат конкретни резултати в полза на нашите граждани. Приоритетите в стратегическата програма отразяват тежненията на нашите граждани, например в консултациите и диалога с гражданите. Конференцията зависи от успеха на диалога и консултациите. Вчера министър-председателят ни подчерта как тази конференция ще даде възможност да чуем гласа на гражданите и да отговорим на техните очаквания. Ние смятаме, че Конференцията трябва да допринесе за развитието на нашата политика в средносрочен и дългосрочен план, така че е, да можем да се справим с днешните и утрешните предизвикателства по-добре. Смятаме, че бъдещата конференция трябва да бъде един приобщаващ процес, е, в който е, се държи непрекъснато на междуинституционалният баланс. Държавите членки също трябва да участват, включително със своите парламенти, равнопоставено и пълноценно. Уважаеми членове на Европейския парламент, Съветът поиска от хрватското председателство да работи по позицията за обхвата, състава, функционирането и целите на конференцията на тази основа ние работим с парламента и комисията, започваме процеса и днес мога да обявя, че в Брюксел посланниците ще проведат първи обмен на становища. На 28 януари съвета по общите въпроси ще обсъди същата тема. Затова ние ще изслушаме парламентарните разисквания, ще прочетем много внимателно вашата резолюция и очакваме и позицията на комисията, която разбирам ще бъде готова идната седмица. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега давам думата на заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Шуица. Заповядайте. Uh, Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, Днес ще обсъдим конференцията за бъдещето на Европа. Като бивш депутат от този парламент, аз разглеждам парламента като близък приятел. Почитаем депутати, тук съм днес също като ваш приятел и в новата си роля като заместник-председател, който отговаря за демокрацията. Аз зная колко важни са гражданите за а, парламента. Все пак ние вземаме нашите решения, за да бъдем от полза за тях. В същото време обаче не винаги сме вземали правилното решение. Това трябва да си го признаем. Сега имаме възможността да изслушаме гражданите, да влезем във връзка с тях, да им отговаряме, да разясняваме, да изграждаме доверие между Европейския съюз и гражданите. Това е изключително важна част от целта на конференцията за бъдещето на Европа. Ние се намираме на ключов етап от развитието на Европейския съюз. Имаме огромна възможност и голяма предизвикателство пред нас. Ще има последствия не само за настоящето, но и за бъдещето. Така че от всички ни зависи да постигнем успеха. Почитаеми депутати, ще го кажа съвсем ясно. За нас политиката вече не е нещо обичайно. Когато провеждаме политиката по този начин, ние не постигаме резултат. Така че трябва да изслушаме гражданите и да предоставим на което те очакват трябва да сме а, смели, да подхождаме творчески, за да може нашата демокрация да работи в името на гражданите. Трябва да постигнем това заедно като партньори парламента, съвета и комисията В този смисъл съвместна декларация от трите институции може да положи основите за тази ново, това ново партньорство. Това а, партньорство между трите институции не приключва с тях. Държавите членки също трябва да се включат. Сътрудничеството с тях ще бъде голям принос за да можем да достигнем до всеки гражданин, особено онези, които пряко не участват в това усилие. Разчитаме на сътрудничеството с Комитета на регионите и Европейския економически и социален комитет. Ангажирам се да посетя различните региони като заместник-председател да достигна до всички точки на Европейския съюз. Скъпи колеги, до тук ли ще спрем? Не, процесът продължава. И с развитието на конференцията се надяваме и други да се присъединят към нас. От една страна ще имаме политически дебати по отношение на политическите приоритети на комисията и стратегическия дневен ред на съвета. В същото време ще се спрем на институционални въпроси, като избора на председателя на комисията и листите. Ролята на комисията е да бъде един добросъвестен посредник, да поема отговорност за постигане на целите. Европейската комисия ще, се, а, ще допренесе за придаване на облик на тази конференция. Съобщението на комисията всъщност е нейния принос по отношение на дебатите, които ще се проведат през идните седмици между трите институции, за да се даде а, облик на а, програмата за работата. Съвместната декларация, която споменах по-рано, цели именно това. Съветът ще обсъди конференцията за бъдещето на Европа на 28 януари и така ние ще можем да преминем към следващия етап за уточним датата за начало на конференцията през първата половина на 2020 година. Това е най-добрия отговор да отпразнуваме Деня на Европа който е от такова голямо значение за всички ни. Вече виждам какъв потенциал има за едно плодотворно сътрудничество с парламента, тъй като имаме споделени цели. Моят колега Марошевчович също ще се включи. Почитаеми депутати, като пряко избрани представители на гражданите, вие играете ключова роля и разчитам на този парламент, разчитам на вашата ангажираност за постигане крайния резултат на конференцията. Обедена съм, че ако предварително определим а, крайния резултат, няма да постигнем желания, желаната цел. Почитаеми а, депутати, тъй като съм вице-президент, който отговаря за демокрация и демография, искам да ви уверя, че можете да разчитате на мен, за да изградим доверие с гражданите, така че аз разчитам на изграждането и постигането на доверие с вас. Благодаря. E След като чухме комисията и преди това съвета, преди да дам думата на политическите групи. Искам да кажа няколко думи и аз, защото работим през последните няколко седмици по тази конференция за бъдещето на Европа. Много се радвам и за мен е чест, че днес участваме в тези пленарни разисквания и ще гласуваме резолюция, която ще допринесе за процеса. Както знаете, Конференцията беше по идея на Европейския парламент. Именно така тя се роди. Е, е, председателят на комисията Фондер Лайен е, прие радушно идеята и след европейските избори стана съвсем ясно, че някои механизми на демократично управление в Европа трябва да бъдат преразгледани, усъвършенствани. И за това, по мнение на целия парламент, е, това е, може да се постигне е, с участието на националните институции, но най-вече като се чуе и гласът на гражданите. Ето защо смятам, че резолюцията, която днес ще бъде гласувана в пленарната зала, ще проправи пътя за реформа. Не предпоставена, а реформа, която ще получи реалния си тласък от а, живата, действаща демокрация. Тя трябва да докаже, че е полезна за гражданите. Мисля, че това е в интерес на европейските институции и на целия Европейския съюз. Ето защо искаме този процес да бъде съсредоточен върху гражданите. За това смятам, че Днес парламентът ще направи важна стъпка заедно с политическите групи по пътя, в който ще проведем диалога, ще изслушаме всички участници, включително институциите. И ако имаме успех, то ще е защото европейските институции са вървели ръка за ръка. Благодаря ви за вниманието и сега давам думата на господин Манфред е, Вебер, председател на групата на ЕНП. Господин председател, госпожо заместни председател, госпожо представител на комисията, отправната точка а, е, за тази конференция е, са резултатите от миналогодишните избори. 201 милиона души гласуваха в тях. Това е и най-широкото, широката проява на демократичност в света. Хората вярват и на Европа и разчитат основна причина това сега, основ, основна следваща стъпка е да покажем, че стореното от тях има смисъл. Затова от тук на след през следващото десетилетие трябва да укрепваме европейската демокрация. Кои са основните структурни моменти? първо от привличане на гражданите, да намерим начин да включим нашите граждани в процеса на оформени идеи. Второ, парламента ясно да покаже, че ние представляваме гражданите, политическия пейзаж в Европа, географски, политически и по същество. Ние е, уважаваме в най-добрия смисъл свободния мандат, макар че има групи, които трудно е, успяват да управляват групи групата. И освен това, искаме да покажем добри отношения с комисията и съвета, госпожа Фондерлайн и вие добравка по сте хора, на които можем да разчитаме. Следваща точка да привлечем националните парламент, да, парламенти. Всичко това е съгласувано, но репарламентаризацията на Европейския съюз за нас е много важна. Нуждаем се от работна структура, след това се нуждаем от насока. А, демокрацията залага на своите кандидати и на съответно програма, така че е, важен въпрос за нас е, например, как стои въпроса с е, избора на председател на Европейската комисия и въпреки, че процеса за водещия кандидат е, се провали миналата година за НП е изключително важно за нас а, коректно съревнование между политическите партии и освен това трябва да помислим как да укрепим Европейския институт и неговите права. Например, правото на законодателна инициатива, както е в другите парламенти. Това трябва да бъдат нашите насоки за бъдещето. Повече демокрация. Това решиха гражданите. Това е най-доброто средство да се преборим с евроскептицизма. И накрая, готови ли сме наистина да посрещнем предизвикателствата на утрешния ден? Какво можем да сторим в рамките на сега действащите договори? Или нуждаем ли се от промяна? Това е друг въпрос въпрос, който искаме да обсъдим в рамките на конференцията. Така че да започваме да работим и да изградим нови мечти за Европа. Президенте Гарсия Перес, Президент Гар, Гар, Гарсия Перес, социалисти и демократи. Благодаря ви. Ще отпразнуваме годишнината на декларацията Шуман, която обедини Европа и нейните институции. Шест държави решиха да обединят усилията си, за да постигнат мирно бъдеще в името на гражданите. Тогава те посочиха, че обединяването на Европа е дългосрочен процес и от нас зависи дали ще успеем да открием нова глава в тази история. Мислейки за бъдещето на Европа и света, днес сме изправени пред нови предизвикателства, измененията на климата, неравенството, цифровизацията, но, за съжаление, и посегателства срещу върховенството на закона и популизъм. Конференцията за бъдещето на Европа е уникална възможност и ние не бива да допуснем тя да изтече през пръстите ни, да не уловим този важен момент, е, да ангажираме гражданите и да отговорим на техните очаквания, да чуем техните предложения, така че всеки да изиграе своята пълноценна роля. Пак си мисля за конференцията в Европа през 1948 година. Много се е променил света от тогава. Много по-големи са възможностите гражданското общество да участва. Трябва да използваме всички възможности за диалог с гражданите и да работим по а, наистина най-важните за тях, животрептущите въпроси, като а, държим сметка за равновесието и равнопоставеността на половете и географския баланс. Ние смятаме, че Европа е нещо повече от механичен сбор от а, отделни компоненти. Тук се обединяват не просто държавите, а и народите. Някой не разбира тази идея. Заедно Европа е по-силна. И то в все по-сложни економически и политически условия ние трябва да укрепим този проект. Говорим не само за единен пазар, а за нещо много повече, когато говорим за единение на гражданите – защото ние трябва да можем да подобрим живота им. И това се постига, когато економическата политика върви ръка за ръка с социалната. Бедността се шири, неравенството расте и това подклажда популизъм. В Европа на гражданите трябва да се гордеем от нашия а, принос а, за участието на гражданите, но това не е достатъчно. Смятаме, че конференцията може да даде нови възможности за дискусия и идеи, за да можем да подобрим Европейския съюз. Трябва да обсъдим избирателната система за произвеждане на изборите през 2024 година. От Шест държави основателки, ние вече сме 28. И дори да предстои да кажем довиждане на една от държавите членки, надяваме се, че това не е с Богом. Размисълът за бъдещето на Европа ни е крайно необходим. Трябва да помислим за това, което ни обединява, което ни споява. Бъдещето е в нашите ръце – не бива да допускаме а, да ни отвлича мислите носталгията по миналото. Трябва ясно да си представим какъв е пътя към бъдещето. Ние, социалистите, сме готови да участваме в а, този процес. Благодаря, господин Чолош. Господин председател, уважаеми колеги, че, често се бе казвали тук от, от тази трибуна, че многообразието е всичко на Европа. Сега Имаме шанса да го кажем. Европейските избори показаха, че хората искат една нова обновена Европа. Първата промяна трябва да е начина на участие на гражданите, защото Европа не е създадена от Брюксел за елит или, а в полза и в услуга на всички граждани. Имаме чудесен шанс да обновим Европа, а Ко излезем от своя ограничен начин на мислене и, и чуем гласа на гражданите в цялото им многообразене, е, така е, ще сме наясно какво, че Какви чувства се зараждат в Европа? Европа не е, е просто правила и ограничения. Имаме шанс да разтворим портите на Европа към гражданите. Не случайно е избрана датата 9 май за начало на този процес. Трябва да намерим решение за редовно участие на европейските граждани в този процес. Не само веднъж на 5 години по време на избори. И има сред нас хора, които се тревожат, че ще загубят своята отговорност, но аз лично съм убеден, че партиципативната и репрезентативната демокрация могат взаимно да се допълват, а не да си да противоборстват. Имаме две години и половина да създадем идеи, които ще направят не само нашите институции по-понятни и ефективни, но ще чуем гласа на всички, които искаме да чуем и ще покажем на хората, че Европа е нашия общ дом. Трябва да намерим начин да е, е, свържем техните местни корени с европейското. Това е два пъти Европа. А, това е последната седмица на нашите колеги от Великобритания в този месец. И едновременно с това година от приемане е, годишнина на Лисабонския договор. Е, не, не правя прака връзка, но смятам, че е, Европа трябва да, изгради, да се изгради отново и Европейския парламент трябва да бъде двигател на тази нова визия. Сега давам думата на господин Фройнт. Прего Фройнт. Господин Фройнд, заповядайте. Uh, Господин председателю, дебата, който водим днес е задължителен и това е свързано с Найджел Фарач. Какво по-добро от това да отделим най-важния момент от заседанието на такава тема и жалко, че той не е тук днес. Говори се за заговор на федералистите. Но публичният дебат е демократичен процес. Той не разчита на някаква стара идеология, защото солидарността е по-силна от омразата и сътрудничеството е по-мощно от разделението. Всъщност това, което господин Фарач направи е да докара Обединеното кралство до ръба на пропаста. А ние всъщност се стремим към един съюз, който да е по-демократичен, по-силен. Именно това ни е необходимо, когато имаме проблеми с климата, когато големите корпорации не си плащат данъците, когато Китай става все по-силен. Тук не говорим за национални а, а, въпроси. Говорим за това, че имаме големи предизвикателства, с които можем да се справим само като европейци. Това, което предлага Европейския парламент е нещо, което ще ни направи силно. Нашата амбиция е да имаме един дебат а, с гражданите за заедно с европейските институции. И аз тук бих казал на колегите социал-демократите и консерваторите, че а, не е достатъчно само пар, нашите партньори да бъдат включени, но също и профсъюзите, НПО-тата в Европейския съюз. Зная, че съществуват рискове свързани с този проект. Имаме 24 езика. А, може би няма да можем да излезем от а, а, този балон в а, Брюксел. Но ние сме свидетели на миграционната криза, и там нещата стигат до задънена улица, но ние трябва да постигнем резултати, да разполага Европейския съюз с инструментариума, ефективно да се справи с предизвикателства. Нека да спрем евроскептиците и популистите, които вземат връх в дебата и наистина да изградим един мощен Европейски съюз и да преминем към следващия етап за изграждане на Федерална република. Благодаря Мария. След Господин Дзани, от името на Идентичност и демокрация струва мисля, че от началото на своята дейност парламентът а и новата комисия обръщат много голямо внимание на тази конференция като стълб на петгодишната програма, като стълб на реформата на Европейския съюз. Разбира се, резултатите са разнопосочни. Още от сега може да се каже, като си има предвид, че различните политически групи вървят в различни посоки. По време на изборите през май гражданите ясно показаха какво поискаха от нас. Те не поискаха от нас да, да провеждаме конференции, дискусии, консултации. Те искат конкретни действия. Не е проблема да изслушаме гражданите. Ние много добре знаем какво казват гражданите. Проблемът е политически. Какво ще направим? Какви ще са конкретните ни отговори? Как ще отговорим на онези големи проблеми, с които се сблъскват европейските граждани? Економическата криза, вътрешната сигурност, миграцията. Според мен е една тема, която отсъства в проекта за резолюция на парламента а не бива да се пренебрегва. Струва ми се, че подобен процес поставят една добра възможност за тази институция, в която се намираме, да си направи самокритика, да види къде е пропуснала да чуе гражданите моментите, в които е пропуснала да даде своя принос в международната политика. През последните 20 години отслабва нашия континент. По-уязвими стават нашите граждани. А има опасност конференцията да се превърне само в едно упражнение по пиар и маркетинг. Повтарям, трябва да използваме тази възможност да направим равносметка къде сбъркахме, да си направим една задълбочена самокритика. Колегата от а, а, зелените каза да създаваме федерална а, структура. Не, трябва да е една структура, която отговаря на исканията, на стремежите на гражданите. Да отстояваме нашата идентичност – това е невъзможно без нашите държави, нашите народи, нашите граждани. Благодаря. Господин Легутко сега има думата от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю. Ще се спра на резолюцията, която предстои да приемем тук в парламента. Моите колеги споменаха, че всичко в тази резолюция е погрешно то е погрешно, защото член 48, четвърти параграф от договора за Европейския съюз ясно посочва, че именно съветът, а не парламента или комисията, са тези, които могат да свикат такава конференция. Зная, че нагласите в Европейския парламент и комисията а, са други, но нека да си спомним в тази зала, че всъщност ние се отклоняваме от договорите и техните разпоредби. Целта оправдава средствата. И това, че се стремим към един по-силен съюз, оправдава тази цел и нарушаването на договорите. Грешно е, защото процедурата е осъдителна и а, се прави на база на това да бъдат включени и гражданите. Този документ бе подготвен от комисиите тайно, без да имаме кой знае какъв принос. Тези, които не знаят, госпожи и господа, искам да ви кажа, че това е нечестна игра, това е тиранията на мнозинството и е грешно, защото Европейския парламент става водещ в процеса за сметка на националните парламенти и демократичната легитимност на тези парламенти е много по-голяма от тази на Европейския парламент. Погрешно е, защото по този начин а, истинската власт по отношение на конференцията се дава в ръцете на едни влъхви, които представляват петте политически групи, т.е. имаме тирания на мнозинството. Погрешно е, защото крайният резултат е предизвестен – и конференцията е всъщност един трамплин за следващия голям скок в интеграцията в Европейския съюз, водещи кандидати, процедури за, тран, за транснационални идеи. Консултациите всъщност ще бъдат фалшиви, защото целта вече е заложена. И в крайна сметка не е нужно да сте много интелигентни, да, за да разберете, че така ще се влуши разделението в Европа. Но не бива да се очудвам. Застъпничеството за една по-близко сътрудничество в Европа всъщност настройва хората против това Парламента тук обаче а, и представителите му в него не са за тази идея. Благодаря. Председателя на групата го е госпожа Обри. Благодаря много, господин председател. От повече от месец франт, вече францу, французите протестират срещу пенсионните каси. Днес 1200 лекари о, заявиха своята позиция навсякъде в Европа. Гражданите се възстават срещу последствията на финансовата строгом трябва да решим да, дали искаме да бъдем индивидуалисти или да имаме е, е солидарни. Конференцията ще отговори на тази нужда. Е, предлага се нещо ново. Какви са целите и какви са целите? Целта е чисто козметична. Е, при цялата архитектура на Европа трябва да бъде преосмислена трябва да проявим дразновение и да променим Европейския съюз в дълбочина. Да помислим за промяна на договорите и е, ако искаме да постигнем истински социален и екологичен зелен пакт, е, да постигнем устойчиво развитие и конкурентоспособност, трябва да мислим за по-социални методи, не за а, да нов дъмпинг. Какво трябва да ми да помислим най-вече? Трябва да помислим комисията, гората на гражданите, до представ... в която им участват двама-трима граждани на всяка страна. Дали е достатъчно, за да се обчуе гласа на гражданите? Ние искаме да възстановим доверието в европейските институции. Това няма да стане без задълбочени консултации консултация. Нека не се проваляме отново, да не повтаряме е, грешките от 2002 година, когато не бе зачетена волята на европейски граждани в някои страни и Европейския договор бе подписан. Трябва да помислим за отношенията с институцията и да установим нови права на правила на играта, защото в против противен случай ще се окаже, че планината се напънала и родила мишка. А европейските граждани заслужават повече дълбока, радикална реформа в услуга на хората и на нашата планета. Нека не проваляме една нова възможност, за да осъществим идеала си и европейския проект. Благодаря, господин Касталдо. Господин председател, госпожо комисар, имаме възможност да започнем една поредица дебати по промените които толкова много настояваме да се предприемат през изминалите години. Травмата от Брекзит също ни дава възможност не просто да обсъдим новата програма, но и на някои да блокират така необходимите реформи по отношение на политиката на бюджетни ограничения, миграцията и така нататък. Избягва се и въпроса за Европа на различни скорости. Тази конференция трябва също така да се спре и на необходимостта от преразглеждане на договорите. Знаем кои са участниците в този процес и парламентът трябва да бъде в челните редици, защото ние а, изразяваме гласът на гражданите. И искам да ви а, кажа, че а, твърде често ставаме свидетели на, на един театър и а, не можем да продължим с неоправданата инерция. Има гняв, има страх, има и надежда. Ние трябва да отговорим на тези а, чувства на гражданите. Чухме становищата на политическите групи, сега. А, вече може да се използва и синята карта. Първият оратор от следващия тур е господин Ранхел. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Десет години след Лисабонския договор, крайно време е да подготвим нашия съюз за следващото десетилетие. Тоест, нужно ни е един много широк и задълбочен дебат, за да подготвим нашите институции и нашия съюз да се справи с предизвикателствата на бъдещето. Това е обхвата, това е причината за тази конференция. Но този път ние искаме да се възползваме от подготовката, да включим всички наши умения и целият инструментариум, за да приобщим и гражданите. Това е целта. Но това ние го наричаме а, демокрация на съпричастността. Ние не бихме искали да а, объркаме тази демокрация, да сбъркаме това понятие с представителната демокрация. Ние искаме да разговаряме с гражданите, да ги включим, да участват в дебата. От друга страна имаме институционално представителство на всички а, онези представители – по линия на върховенството на закона. Ако ще трябва да се ангажираме с този процес, то това трябва да го направим по такъв начин, че да използваме а, онова, което гражданите могат да ни предоставят. Много се надявам, че за първи път ще имаме един процес на реформиране на Европейския съюз с изслушване на граждането и на гражданите и отчитане на тяхното мнение. Благодаря. Госпожа Бишов има 2,5 минути. Последните години преминаха по знака от Брексит, все по-високи, все по-високи крясъци на е, популистите и евроскептиците. И то не е само тук. Активна избирателната активност към европейските избори бе първата стъпка да излезем от тази отрицателна спирала. Гражданите еднозначно заявиха, че Европа не им е безразлична, но изразиха и своите очаквания да видят една дееспособна Европа тази избирателна активност не бе автоматизъм, широка реакция в отговор на активното гражданско общество. И действително нещата бяха различни. Гражданите искат един дееспособен съюз, съюз, който ги закриля и ги им помага. За това е важно с тази конференция най-сетне да отправим поглед напред, да поемем по нови пътища, но това ще стане само ако действаме правилно и смело. Затова не бива да я превръщаме в рутинно мероприятие, не в обикновено събитие. Ние трябва да имаме смелостта да излезем от зоната си на, ком... на комфорт и да се обърнем към тези, които се чувстват изоставени. Това означава да се срещнем с хората на село, да видим, да чуем безработните и младежите, да чуем критиците на Европа, за които Европа не е задължително важен проект. Затова е важно гражданите да могат да имат пряко участие от самото начало и не в началото или края, в края да кажат просто да или не. Затова ние ясно заявихме, че в тази конференция за бъдещето на Европа за нас се крие един голям шанс да имаме институционален плен, пленум с участие на гражданското общество, да се срещнат и с а, а, да, се, да, да приобщим и Комитета на регионите, и местните власти, и ЕКОСОК, за да обхванем целия спектър на хората. За това се радвам, надявам се, пледирам да проявим смелост, да излезем от отъпканите пътища и да направим една по-демократична, по-социална и способна Европа. Председателката, благодаря господин Ферховстат. Три Um, uh, Преди всичко, общото заключение според мен би трябвало да бъде, че близо 20 години след конвента, трите институции отново постигат съгласие по необходимостта от дълбока реформа на Европейския съюз. Това само по себе си е важен факт, защото 20 години изминаха от а, конвента и за пръв път отново трите институции в един глас казват да, реформа на институциите е необходима. Аз не искам да влизам в спор с господин Легутко, защото пленарната зала не е най-подходящото място, но има основания за конференцията и е, то се свързва с проблемите на Европейския съюз, с Брекзит, оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това е проблем. Няма нужда бодряшки да казваме, еми чудесно, щом като така са решили, решили, нека го направят. Трябва да добавим тук и миграционната криза. След толкова време измина, а все още не сме реформирали системата с регламентите от Дъблин. 10 години, цели 10 години след финансовата криза, ние продължаваме да нямаме банков съюз. И това е проблем. И когато руснаците и американците решават всичко в съседните региони, в Сирия, в Либия, в Украина, имаме проблем. Такава е действителността. На международната сцена Путин, Ердоган, Тръмп и китайското правителство или ни пренебрегват, или ни шантажират, или а, се подиграват с нас. Светът е различен. Китай, Индия, Русия, Америка се държат като и империи. Това не значи, че ние трябва да се превърнем в империя, напротив. Но ние сме длъжни да отстояваме тази Европа, в която децата и внуците ни могат да оцелеят в новия преобразен свят. Не е така в момента. Трябва да го постигнем с нови методи, не както беше с конвента. Конвента беше един процес отгоре надолу. Отгоре с а, а, Жискар Дестен, наистина много впечатляващ председател, но всичко вървеше отгоре надолу. Сега трябва да е обратното. Трябва да се тръгне от гражданите, отдолу нагоре. След поколението на Моне и Шуман, след поколението на Кол и Митеран, ние се нуждаем от ново поколение с визията на първото поколение и с смелостта на второто. Има две искания за въпрос с синя карта. Господин Роланд и колегата тук отпред. Приемате ли? Добре. Имате късмет, господин Роланд, днес. Заповядайте. Да, вие като сте председател винаги. Господин Ферховщад, говорим за бъдещето на Европа. Моето безпокойство за вашето бъдеще е вашата зависимост от врага ви, както вие го определихте Путин. Северен поток 2 е газопроводът, който ще носи природен газ за Европа, след като и Дания подпише договор за 150 милиона. Смятате ли, че това може да продължи? Господин Минас, и вие ли имате въпрос? Господин Верховщад, вие казвате, че искате подхода да е отдолу нагоре. Има слухове, че определени партии вече са се съгласили кой ще ръководи конференцията и вашето име е сред спряганите. Можете ли сега да е, опровергаете тези слухове и да потвърдите, че самата конференция ще реши кой ще я ръководи? Добра е идеята да е демократичен процесът. По време на изборите ни ангажираме всички европейски граждани. Добре е и сега да го направим. Може би е добре да помолим господин Сасоли да организира тази процедура. Може би аз съм кандидат. Може би съм кандидат. А на британските е, приятели искам да кажа, че вие поставяте въпроса за Северния поток. Добре, но какво доказва Северен поток? Северен поток доказва отсъствие на Европейския съюз. Липса. Не съществува енергийна общност на Европейския съюз. И както онези от е, партията Брекзит е, обръщат внимание на Северния поток – те не бива да забравят и обратната страна. Енергийната общност е неотложен въпрос. Следващия оратор е господин Алър. Благодаря ви. Бих желал да поговоря не само за проблемите, но и за възможностите и бъдещите решения. Тази конференция за бъдещето на Европа е навременен опит от страна на Европа. Брексит всъщност целеше да остави на заден план идеята за Обединена Европа. Но ние можем да продължим да говорим за е, европейските ценности с поглед навън. Тази конференция е необходима, защото сме а, под обсада. И политиката се развива, тя не е в застой. Или вървим напред, или се връщаме назад, а конференцията ни дава възможност да вървим напред като а, обърнем поглед и към бъдещите държави членки, а Шотландия е именно такава. Няма никакво съмнение. Нека започнем с Шотландия и другите части на Обединеното кралство ще последват. А, да погледнем Шотландия, защото там са идеите за цивилизацията. И една от иновативните идеи, по която работим, е именно демократичното участие, независимо каква е националността и кой откъде е, идва. Така ще дадем възможност за принос на всички онези, които ще се включат в конференцията, а не само гражданите Европейския съюз. В Шотландия а, всъщност основите на съвременна Шотландия идват от Европейския съюз и това е бъдеща държава членка на Европейския съюз. Господин Бек, две и половина минути. Благодаря, госпожо председател. През 2000-та година започна изпълнението на Лисабонския днев, дневен наред, което би трябвало да създаде най-динамичната економика, основаваща се на познания до 2010 година. 2010 година се приближаваше и тогава а, вече не се говореше за онова, което предвиждаше този дневен ред и този план бре наречен стратегия Европа 2020 година. 2020 година настъпи вече и най-конкурентната, динамичната економика, основаваща се на знанията, може да е шампион в световен мащаб по отношение на етиката, но в същото време и най-големия потребител на доходи а, и корпоративни данъци в развития свят – имаме най-високата безработица, а пък растежа ни е по-нисък от този в Япония. Една от най-интегрираните страни економическата, економическото положение дори е по-лошо. А, и ком, председателя на комисията сега ни предлага една конференция за бъдещето на Европа, за да стане по-демократична Европа. Тя споменава економиката на хората, но това означава по-високи данъци и зелен пакт за 1 трилион евро плюс и влиянието върху климата е минимално. И в името на европейския начин на живот тя се застъпва за все повече неевропейска иммиграция. Европа ще стане по-малко европейска със всеки изминал ден. И тази Европа не е нито за, нито от европейците. А, Зигмунд Фройд говори за бягство в болестта, за да а, даде описание на невротично състояние. И вместо да се опитваме да се оздравим, невротичните пациенти тайно искат да си останат болни има ли по-добра диагноза за Европейския съюз от тази? Изправени пред страшилището на економиката, Европейската комисия протяга ръка към свръхдоза от наркотици а, и да си отпочине от реалността. За една и половина минута думата има господин Краснодепски. E, Благодаря, госпожо председател. Бъдещето на Европа не е идентично с бъдещето на Европейския съюз. Европа съществува много по-отдавна и <clears throat> ще продължи да съществува каквото и да стане с Европейския съюз. Затова трябва да намерим нова форма на сътрудничество между тези държи. Това е дребна, но важна разлика и отлика и за това трябва да помислим за бъдещето на Европа защото от една страна имаме големи мислители от ляво и от дясно, които предупреждават, че европейската цивилизация е в критичен етап, а от друга страна всички ние знаем, че Европа се нуждае от реформа. Нуждаем се от откровен дебат, без да подценяваме гласовете на критиките на по критиците на по-нататъчната интеграция без да подценяваме възможността за задълбочаване. Има гласове за създаване на Европейска република, но не бива да делим гражданите на добри и лоши. Гражданите, разбира се, трябва да участват в този процес, но от друга страна знаем, че няма такова нещо като европейска общественост. Дебатът тече на национално ниво. И ние смятаме, че парламентарният дебат не трябва да замества гражданския дебат. Нуждаем се от дебат на цялото общество. И разбира се, всичко това в съответствие с член 48 на договор от Лисабон. Господин Шолц, благодаря. Комисията дава на Европейския парламент водеща роля за този две годишен период. Много добре. А, с днешната резолюция ние правим конкретно предложение на комисията, съвета и европейската общественост за това как да действаме заедно с всички, всички граждани да очертаем новата и бъдещата политика за разлика и да преодолеем ежедневните проблеми. Е, след години на кризи, на войни и кризи е крайно време да решим какво искаме, какво трябва да променим смятам, че е изключително важно е, гражданите да бъдат в центъра на конференцията представителната демокрация играят много важна роля за определене на бъдещата политика в процес на най-тесен диалог. Да, <clears throat> конференция за бъдещето на Европа означава да чуем на първо място гражданите. Те трябва да решат кои теми да бъдат обсъдени, за да преодолеем слабостите на демокрацията, да разработим нови стратегии а, и да докажем на европейско и национално ниво а, какво може ми. обръщам се към колегите от ИД и ЕКАРЕ. Защо се страхувате от гражданите? Ако искаме да постигнем нещо на европейския континент, ние се нуждаем от прозрачност и добре общуване. Затова и конференцията трябва да надхвърли до сегашните рамки на конвента. Господин Пападаки се следващия. А по пукиos που μιλάτε για το μέλλον της Благодаря, от този подиум говорите за а, бъдещето и да, конференцията, като че ли а, бъдещето на Европа е наш монопол. Имаме Брекзит, имаме а, опозиционни а, становища. Искате а, на всяка цена а, да осигурите развитието на капитализма, включително и с антикомунистически движения, но гражданите искат ново поколение политици и политика. НПО и гражданското общество иска друго бъдеще. Ние подкрепяме резолюцията, защото трябва да променим бъдещето на Европа. Да, допуснати са грешки. Има посегателства срещу правата на работниците, но народни, народите трябва да определят своето бъдеще. То е в техните ръце. Благодаря. Давам думата на следващия оратор не е никаква случайност, че се разработва този проект. Това е проект на мира. Ние сме поколение, което не е пострадало от войната, забравили сме. Европейския съюз всъщност е един мирновременен проект. Не бива да се връщаме назад. Европа бе една мечта. А, сега имаме незадоволително настояще и трябва да съживим тази мечта. А, политиците нямат легитимността да мечтаят а политиците всъщност само повтарят а, празни от съдържание думи и лозунги. А, гражданите трябва да усетят, че ние сме близо до тях, защото те ни избират. А по време на предизборните кампании ние а, трябва да осъзнаем, че също сме граждани. Така че това, което ни е необходимо са някакви успоредни аспамблей на гражданите – а, иначе ще делегитимираме парламентите. В Европа имаме нужда от политици, които имат коража да мечтаят без национализъм, без граници, без дискриминация, защото Европейският съюз не се изчерпва с съвета. Ние сме европейци, които вярват в федерализма и трябва да помислим как да работим. Но а, ние трябва да можем да кажем каква е нашата цел. Следователно, трябва да защитим Европа, в която вярвам, а не само мечтаем. Благодаря. Господин Понс, има искане с синя карта за въпрос. Господин Понс.